Добро утро на всички. Започваме с презентация от Европейската сметна палата, специалния доклад режими на вноса, слабостите на правната рамка и на ефективното изпълнение засягат финансовите интереси на Европейския съюз. И така Сметната палата е много важна институция. Много ми е приятно да приветствам господин Пиетро Русо, който ще направи презентация по темата. Докладът е много своевременен и интересен в областта на митническия контрол в връзка с междинния преглед, посещението в Ирландия, измененията на митническия Кодекс в пакет, но ще чуем повече от господин Русо, за да ни представи доклада на Европейската сметна палата. You, Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, господин докладчик, госпожи и господа членове на комисията ИМКО. Преди всичко искам да ви благодаря за интереса, който проявявате към нашия специален доклад. Като отговорен е, член на Сметната палата е, имам удоволствието да ви представя накратко нашата работа и констатациите в е, нашия специален доклад режими на вноса, слабостите на правната рамка и на ефективното изпълнение засягат финансовите интереси на Европейския съюз. През 2018 година Европейския съюз ще отбележи 50-та годишнина на Митническия съюз. Митническия съюз означава, че е, не се събират мита на вътрешните граници на държавите членки и се въвеждат е, общностни мита за вноса от трети страни. Вътрешните е, граници са е, премахнати, за да може да се благоприятства свободното движение на е, стоки, но стоките, които влизат от чужбина на митническата територия на Европейския съюз и на държавите членки съответно, са предмет на митнически а, контрол преди а, да бъдат пуснати на вътрешния пазар на Европейския съюз. Митата са важна част от така наречените традиционни собствени ресурси на Европейския съюз и са значителен източник на приходи в бюджета. През 2016 година традиционните собствени ресурси представляваха 14% от приходите на Европейския съюз или около 20 милиарда и 100 милиона евро. От друга страна обаче, вносителите могат умишлено да намалят а, или да избегнат а, изпълнението на а, митническите си задължения, например, като а, занижават а, стойността на а, стоките, декларират а, а, неправилно страната на а, происход а, или неправилно определят категорията на страните. Възможно и комбинация от всички. А, по такъв начин е, се е, увеличава е, недоборът в приходите на държавите, което означава, че се засяга и съответният брутен национален доход. В крайна сметка плащат европейските дънакоплаци. В този специален доклад съдът провери дали комисията и държавите членки са създали такива режими на внос, които строго са съобразени с финансовите интереси на Европейския съюз. Нашият одит беше извършен също и по предложение, направено на конференцията на председателите на комисиите през 2015 година, като комисията предложи да се извърши този одит по програмата Митници 2020 година в работната програма за 2016 година на Европейския съюз. Сметната палата посети пет държави членки – Испания, Италия, Полша, Румъния и Обединеното кралство. Изборът на тези държави се основава на следните критерии за риска. Първо, относителния дял в бюджета на Европейския съюз от гледна точка на традиционните собствени ресурси, случаите на занижаване на оценката, броя на проверките в общия брой последващи проверки. Като цяло се консултирахме с комисията, с общностния център, с съвместният изследователски център, генерална дирекция таксуд, генерална дирекция бюджет, ОЛАФ и Световния митнически съюз. Сметната палата установи, че сегашната система не отдава необходимото значение на доборите в събирането на митата като важен източник на, на финансиране. През, още през 2013 година Европейския парламент покани комисията да събере данни в тази връзка, за да се направи оценка на разликата в реално дължимите и събраните мита. Съдът установи, че държавите членки нямат стимул да упражняват контрол. Комисията може да възложи на държава членка финансовата отговорност да бъде поета от нея в случая на административни грешки и е, по такъв начин държавите членки нямат стимула да изпълняват своите задължения в тази област. Също така се установи, че недостатъчното финансиране на информационните системи от трансевропейски характер може да забави изпълнението на митническия съюз програмите за действие, като например Митници и ЕРКЮ вече, я, вече ясно показаха колко важно е споделянето на сведения и сътрудничество между държавите членки. И митническите им администрации, ако трябва да действат като единна администрация, което все още не е факт. Съдът установи, че липсата на еднообразен подход към митническите е, режими води до увеличаване на недостига е, в е, приходите и също води до избор на най-подходяща входна точка, така наречения импорт point shopping. Държавите членки, които упражняват по-слаб контрол, по-често си избират за митническо освобождаване на стоките. Това означава това понятие. Става ясно, че особено много са засегнати текстилните изделия, обувките от Китай е, не се е, извършва достатъчен е, контрол на стоките, които са освободени в други държави страни. Олаф изчислява, че загубите са около 2 милиарда евро само от ДДС благодарение на занижената стойност на тези стоки за периода 2013-2016. Анализът на прилагането на митническия контрол показва, освен това, неефективност, разнобой в подхода при прилагането на митническия режим и проблеми с определянето на страната на происход и класификацията. Извършва се също така претоварване е, на, е, на стоките е, в схеми за измами с режима на временен внос. В интернет могат да се намерят многобройни примери на фирми, които предлагат такава услуга, казано в кавички, да претоварват стоките с цел измама. Има също така и измами с така наречените пратки с малка стойност. Недостатъчен е контролът, което означава, че не се събират мита за стоки, които са декларирани като пратки с малка стойност. Особено когато става дума за електронна търговия и за покупки онлайн от трети страни. В Обединеното кралство са събрани данни за електронната търговия, които показват масово занижаване на стоеността на внесените от далечния изток стоки и все по-често от Съединените щати. 10 до 100 пъти е намалена стоеността в сравнение с реалната стойност на стоките. Като цяло съдът е, стигна до извода, че има слабости, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз и затова са формулирани някои препоръки към комисията и държавите членки. В прилагането на правната рамка, нейното изпълнение, съдът предлага да се правят периодични оценки на а, недоборите, считано от 2019 година нататък а, и а, да се използва тази разлика между дължимите и реално събраните стойности като оперативна цел. Да се а, засили а, подкрепата на а, националните митнически администрации, които трябва да а, извършват своите задължения в тази връзка, да се предложат нови програми за действие, да се подкрепи митническия съюз и да се предложат изменения в правната рамка за митниците през 2018 година, за да могат да изпълняват бъдат изпълнявани правилно тези задължения. времено ние препоръчване на а, държавите а, членки а, да а, забранят досегашния подход а, да не се а, проверяват а, определени а, видове стоки, особено а, с а, нареждания предварителни или на момента от повищоящи в е, иерархията. Да се въведат в електронните им е, системи е, контроли, които да блокират декларирането на вноса над определена стойност, 150 евро, така че да не се допуска злоупотреба с пратките с малка а, стойност. Госпожо председател, госпожи и господа, бих искал а, да а, кажа, че това са основните ни препоръки и съм готов да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви, господин Русо. Много е тревожен този доклад, който чухме за недостатъчното изпълнение на Митническия кодекс на Съюза. Сега давам думата на колегите Андрея Шваб. Благодаря, благодаря, госпожо председател, благодаря господ, на господин Русо. Ние поддържаме много добри отношения с Сметната палата, което е, се дължи не само на факта, че колегата Лей не стана част от вашия екип, но и ние винаги работим добре. Благодаря за този много полезен доклад факт. Нееднократно сме опитвали в нашата комисия, че да покажем, е, че Европейския митнически съюз е взел важни решения за подобряване на е, дейността на Съюза, но за жалост държавите членки не се справят, което е много трудно за приемане, защото това продължава от години. Аз нееднократно съм участвал в срещи за промяна на митническия кодекс, който бе гласувано и казаното от вас, според някои мнения, няма да може да се постигне и а, дигитализираните системи, които държавите членки, които са задължени да инсталират, не, не само не са готови, но дори не е възложена обществена поръчка за изготвянето а, им, което осложнява нещата. Моя въпрос, какво мислите за подготовност подготвеността на държавите членки и техническите е, системи за влизането в сила на митническия кодекс. Казахте някои неща, бихте ли се спрели от по-подробно? Благодаря Никола Данти от името на социалистите и демократите. Благодаря, позволете ми да благодаря на господин Русо за е, доклада, който чухме. Благодаря и за е, извършената работа на Европейската сметна палата мисля, че са сходни констатациите с доклада на Олаф. Ние вярваме в единния пазар, вярваме в системата на справедливата и свободна търговия между държавите членки, но това означава и категорично прилагане на ясни правила. Ясно става от вашия доклад, че е недостатъчен е, митническия доклад, има е, много голяма по обем е, контрабанда и същевременно собствените ресурси на Европейския съюз и в крайна сметка на европейските граждани, както и самите европейски предприятия, се сблъскват с нелоялната конкуренция на незаконния внос нарушенията на а, митническия а, режим са на вниманието на Европейския парламент и мисля, че трябва да а, приемем а, тази точка като основен елемент от нашата работа от а, тук а, нататък. Наблюдението на а, единия а, пазар на, а, на стоки е, е, е въпрос на контрол също така и от страна на държавите членки, които трябва да въведат необходимите мерки за контрол, за защита на единия пазар. По такъв начин ще се гарантира адекватния обем на собствените ресурси – чрез намаляване на недекларирането, занижаването на стоиността или декларирането на фалшиви данни за происход или категория на вносните стоки. Струва ми се, че а, такава система може да реагира на слабостите. За това още веднъж бих искал да благодаря на господин Русо. И може би е добре а, да а, обсъдим по-подробно в а, последствие а, този пропуск, тази празнина в правната рамка на митническ, всичките а, режими и да видим какво може да се направи, за да се затегне контрола. Благодаря, Никола. Преди да дам думата, казвам добре дошли на група посетители от Университета по държавна администрация от град Кел, Германия, гости на нашия колега Андреас Шваб. Сега Катрин. Благодаря, благодаря за представенето на доклада. Мисля, че е стряскащо, но и много информативно това, което ни казвахме по отношение системите за за ДДС, ние сме наясни и се радвам, че Андреас го спомена, ние гласувахме нееднократно, включително и за новия кодекс и IT системите и че всички подчертахме колко е важно да бъдем технически подготвени. Казано това за, за по отношение митническия контрол, по отношение на вноса. Споменахте Великобритания и доклада на Олаф за текстилни изделия от Кит Китай. 2 е, милиарда евро чух между 13 и 16 година. Нека уточним, това означава, че има ограничен митнически контрол и това пропуска китайските стоки или а, ако е така, какво ще означава това след излизането на, Европе... на Великобритания от Европейския съюз? Трагедията е, че ние губим 2 милиарда за европейската економика, което е ужасно. Спомним си един случай, който бе публикуван в шотландската преса тази седмица. Много притесняващ въпрос. Как магнитни продукти за деца, предназначени за деца. Това не би трябвало да да, да бъдат изделия достъпни за деца. Става дума а, за играчка, съдържаща 10-кратно по-високо съдържание на арсеник. А, и аз се опаснявам, че тези магнитни играчки са не само в Великобритания, но и в цяла Европа. Като говорим за контрол за системи за споделяне на информация. Когато е, так, подобен продукт излезе на пазара, и след това бъде изтеглен, но как изобщо е възможно това изделие да мине през Европейския съюз преди да стигне, така да се каже, до кошчето? Това, което ние правим тук ние следим и адекватното прилагане на митническия кодекс. Това е изключително важно за европейската економика. Благодарим за посещението. Председателката от свое име искам да кажа, че благодаря искрено господин Русо за наистина тревожния му доклад. В Швеция в момента ние имаме стотици хиляди продукти, които идват от Китай. Без ДДС се без данъци, а, да не говорим за безопасността, защото те влизат а, чрез търговия в онлайн платформи. Нещо, което, което не подлежи на съответни проверки, ДДС и така нататък. Казвам го, защото въпросът е категорично належащ, въпреки старанията на Швеция. Има просто нарастване в геометрична прогресия и е, тези стоки струват една десета от това, което биха стрували в Европейския съюз или в шведския магазин. И това е съсипващо за нашата економика. Сега ще помоля господин Русо за да отговори на поставените въпроси, след което ще чуем комисията да ни осветли по някои от тези въпроси. Благодаря. Thank you, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на членовете на комисията за много интересните въпроси и за проявения интерес към нашия доклад. Благодаря ви и за изключително интересните въпроси. Те а, наистина попадат а, право в същината на проблема. Започвам с въпроса за опасните детски играчки от Китай. Този пример показва колко важен е митническия контрол Когато а, една стока подлежи а, на митнически контрол, ние не трябва да гледаме само от а, позицията на бюджета на реализирани или нереализирани приходи. Трябва да държим сметка и за общественото здраве. И в този смисъл митницата е един филтър който не би трябвало да допусне а, такива рискове. За съжаление, дори тероризма, дори обществената а, сигурност се превръщат във важни елементи от а, всекидневната дейност на митниците. Coming to the, the, the other questions. Uh... Продължавам с другите въпроси. Съвсем основателно се насочвате към проблемите с митническия кодекс и а, неговото прилагане. Може би тук е същината на проблемите. Митническият съюз е факт както подчертах и в моя доклад. Това означава, че митническите администрации на държавите членки трябва да действат като единно цяло. За съжаление, както казах, това все още не е постигнато на практика. Митническият кодекс е много важен правен инструмент. Е, той очертава правната рамка и все пак реалното изпълнение на митническите режими е в компетенциите на националните администрации. Това означава че е, митническата администрация на всяка отделна държава членка тълкува и прилага според своите разбирания общите правила, които се съдържат в Митническия кодекс, което е посочено и в доклада. В Обединеното кралство в резултат на това са е, извършвани проверки, които не са достатъчно строги, не изпълняват всички изисквания. Поради тази причина много често стоки от далечния изток се насочват именно към Обединеното кралство, защото там могат да бъдат пропуснати тези стоки, което означава и загуба на, за бюджета на Европейския съюз. Поради това трябва да се засили координацията, трябва да се активизира обмена на информация и да се уеднакви практиката на митническите администрации. Всички те прилагат митническия кодекс, но могат да се ползват и различни възможности за административно сътрудничество в рамките на програмите на Европейския съюз. Също така Европейската комисия носи отговорността за наблюдение на правилното прилагане на режимите и по-ефективния контрол. Беше зададен и конкретен въпрос за последиците от Брексит. To answer because uh, uh, this, uh, uh to general extent, all the problems. Мисля, че на този етап никой не може да се ангажира с прогноза за последиците. Те са от политически характер, а аудиторите от Европейската сметна палата нямат нито правото, нито намерението да се намесват. Ето защо не е възможно да правя каквито и да било прогнози. Но тъй като се е, подават сигнали за конкретни е, случаи в е, пропуските в митническия контрол, разбира се, той ще бъде разгледан. Сега, ако ми позволите, е, ще е, помоля ръководителя на одитния екип е, да доизясни нашата работа. You, Благодаря, господин Русо. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до забавенията да, е, тези неща вече са е, уточнени пред комисията е, и що се отнася до финансите във връзка с програмите за митници 2020 ние ще подкрепим митническите органи, естествено и по отношение най-вече на събирането на данъците и митата. Нещата опират е, най-вече до усилията на национално равнище в това отношение, но и е, Сметната палата ще е, предприеме необходимите действия <clears throat> е, от една страна имаме търговците, които плащат митнически е, е, стойности коректно е, и съответно се издължават с митата и другите, които се опитват да избягват правилата. Това естествено е много важно от гледна точка на ситуацията на единния пазар. След Брексит е, ситуацията на практика ще бъде е, е, изчистена много от проблемите е, проистичат всъщност от е, ситуацията в Обединеното кралство. Е, връзката с веригата така да се каже, ще отпадне и възможността ще намалее за подбор на най-удобната точка за внос, най-вече в Нидерландия. Има такива неблагоприятни последици. Що се отнася до защитата на оп... от опасни е, стоки, е, ние през е, е вече сме подготвили е, един специален доклад 76 за доставките на опасни е, стоки от Обединеното кралство към другите части на Европейския съюз. Е, там са най-вече така предпочитаните точки за внос. Е, докладвали сме по този въпрос и се надявам, че ще има някакви последствия, които ще доведат до благоприятно разрешаване на въпроса. Нека да дадем думата на Филип Кеймът, директор в Генерална дирекция Митници, който ще вземе отношение по препоръките на Сметната палата. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че комисията приветства проверката на Сметната палата, която бе извършена в подходящия момент във връзка с развитието на митническото законодателство. Много важно е, естествено, да подобрим нещата по отношение на правилното и точно спазване на разпоредбите, които съществуват отдавна, но има нарушения при прилагането. Митническата администрация в държавите членки са на преден план, на предна линия по отношение на усилията за по-добро спазване на разпоредбите. Е, намерението е ние не само да упростим процеса, но и да го засилим, да го укрепим, да засилим хармонизацията по отношение на издаваните разрешителни и да а, е, хармонизираме и процеса във връзка с а, е, отделните митнически а, режими и процедури. А, управлението на риска е много важно в тази връзка търговските потоци, обемът на товарите, които преминават през границите, трябва да бъде уравновесен, естествено, от гледна точка на риска Комисията продължава да е, поставя на предно място инспекциите, проверките е, по отношение на събираните е, мита в държавите членки и резултатите от изследванията на на Олаф в това отношение. Ние е, работим в тясно сътрудничество, именно проследявайки е, митническите потоци. Много важни моменти се посочват в специалния доклад на Сметната палата, определен напредък по отношение на законодателството. Има е, и отчетени положителни резултати във връзка с предишни препоръки в тази сфера, но все още има много неща, които трябва да се извършат. Е, нека да взема отношение е, по препоръките, е, които са направени е, и мерките, които ние вече предприехме. Най-вече е, нереализираните приходи от мита и изчисляването на сумите. В момента ние имаме данни за събираните мида, като разчитаме най-вече на проверките на място в съвместния изследователски център ще се опитаме да подобрим процеса, най-вече по отношение на събиране на информация, на данни. Предвиждаме вече е, един много детайлен процес за оценка на въздействието малко по-късно през тази година ще можем да е, направим и оценка на програмите в рамките на многогодишната финансова рамка. Митническите информационни е, системи е, в Европейския съюз са от изключително голямо значение за контрола на потоците и събирането на данните във връзка с изискванията в законодателството. Е, в контекста на МФР е, не бихме могли да поемем е, конкретни задължения, но ние знаем, че е изключително важно да обърнем по-голямо внимание на защитата на финансовите интереси на Съюза коректното попълване на митническите декларации, занижаването на митническата стайност съвсем съзнателно с цел измама. Това са неща, които отчитаме и благодарим на Сметната палата за тези критични бележки. Посочват се и редица други въпроси, свързани с съответните търговски партньори, които са особено важни за Европейския съюз съответствието с решенията на европейско равнище са друга важна тема. Ние смятаме, че трябва да има от една страна оценка на търговските аспекти, от друга страна е, оценка на е, чисто митническите аспекти, е, така както е посочено тук в този доклад. Финансовите корекции за 2021 година. Да, има система в това отношение е, във връзка с е, така, вакуума по отношение на задълженията за плащане. Ние знаем много добре какво трябва да се направи във връзка с седмата препоръка. Е, за това се отнасят нещата. В осмата препоръка 8.3 се посочват допълнителни елементи много внимателен трябва да бъде подхода в това отношение. Трябва да проверим как стоят нещата точно в отделните държави членки. Необходим ни е холистичен е, подчертано холистичен е, подход по отношение на е, опростените процедури и режими в рамките на митниците. Трябва да разгледаме целият процес на издаване на разрешения и така нататък и нататък нататък, като проследим тези процеси във всяка държава член на Европейския съюз в нашата философия за контрол ние имаме одобрени економически оператори, които са получили е, вече е, е, съответното разрешение включени са в списъка на одобрените оператори и това упростява много цялата процедура не само за самите оператори, но и за митническата администрация. Това са надежните оператори. Ние залагаме на тази система. Е, ще е, спомена е, още два въпроса. Притесненията в Швеция поради големия обем от опасни стоки. В всички последващи мерки във връзка с нашето законодателство по електронната търговия сме включили обработка на едно гише. Е, е, това е, е една възможност, която през следващите месеци ще се разгърне в много по-голяма степен, отколкото до сега и ще ни даде възможност да обхванем е, тези е, търговски потоци, които ни притесняват не само от митническа гледна точка, но и поради опасния характер на стоките не само в бъдеще е, ще работим за подобряване на законодателството, но и ще разширим и задълбочим това, което правим и в момента, е именно обмен на най-добри практики между държавите членки. И така, още веднъж е, благодаря много, госпожо председател, на вашата комисия. Благодаря и на Сметната палата. Много от препоръките ще бъдат прияти и вече се работи по тях. Благодаря. Благодаря за комисията за много конкретните отговори. И сега господин Русов за последно изказване. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. Отново благодаря за е, интереса към нашия доклад. Това засилва интереса и дава възможност за задълбочен анализ от ваша страна. Отбелязвам си също казаното от комисията и съм удовлетворен, защото той сочи, че освен някои въпроси, свърз като празноти или пропуски в литническото законодателство, очевидно е комисията има намерение да продължи и извън рамките на общите теоретични определения, което поиска съда, да разгледа чисто практически възможности на комисията е, с законодателни предложения, но да разгледа и чисто технически аспекти. Радвам се, че комисията принципно приема нашите препоръки и а, е, очевидно ще продължим да работим по интеграцията и изближаването на националните митнически администрации. Благодаря още веднъж председателката. Благодаря господин Русо и на Сметната палата относно ваш, за вашата, вашето представяне на специалния доклад относно слабости в митническите процедури и отражението им върху ам, работата на Съюза. Сега, колеги, продължаваме с гласуване. Надявам се, че всички сте донесли електронните си карти. Надявам се, че всички разполагате за... С списъка започваме с, с гласуване на доклада на Паскал Ариман, доклада за онлайн покупки. Паскал, желаеш ли да направиш изказване по повод доклада? Да, госпожо председател, няколко встъпителни думи, ако позволите, по тази тема, която вече над, му, обсъждаме над две и половина години. Става дума за предложението за директива и днес всъщност приключваме една първа глава, главата парламент, подобни, подобно подобна дейност проведохме и в подцифровата част и постигнахме добри резултати, включително и тук с комисията, включително с взаимодействието с Евелин Гепхарт, да постигнем разумно решение в момента в процеса на трилога. Също се търси разумно решение в полза и на потребителите и на бизнеса, което е важно и полезно както за пазара, така и за всеки европейски потребител. Ще ми се и днес да постигнем доразумно решение. Пред вас е балансиран компромис между всички страни и политически групи. Е, това поне би трябвало да бъде възможно. Надявам се на сериозен мандат, за да отстоявам нашите позиции с пред съвета. Приканвам колегите да гласуват така, че след това да имаме сериозно мнозинство, както и по досието цифрови въпроси, за да имаме силна позиция за трилога. Това бе интересен, труден дебат с всички които подходиха много открито. Това намери отражение и в компромисните предложения от сега, преди да зная резултата, благодаря на всички, които помогнаха. И ще, повече бих се радвал, ако проведем успешно гласуване. След това ще благодаря персонално на всички участвали в процеса. Председателката благодаря на Паскал Аймон, Римон, по изключение искам да взема думата, защото искам да изкажа искрена благодарност на докладчика за сериозните усилия. Бе продължит, бяха продължителни трудни преговори. Комисията ни създаде сериозни процедурни затруднения е, парламента се опитва да запълни празнотите и пропуските на комисията, но всички знаем, че нещата бяха крайно неудовлетворителни. Благодаря на докладчика още веднъж за цял, целият положен труд. Има ли доклад? Аз съм доклад... Благодаря на докладчика сянка. Сега гласуване, изменение, компромисно предложение 7. За, против, въздържали се, прием се. Е, доста е объркан е, списъка. Е, на страница 7 е, изменение 8 за, против, намерихте ли го за, против, въздържали се, приема се. Сега скачаме на страница 12, компромисно изменение 18 за, против, компромисно изменение 18. 18. Намерихте ли го? Чакаме. Ей така, изменение 18. За, против, въздържали се, приема се. Сега отиваме на 23, страница 14. За, против, въздържали се, приема се. Отиваме на 265 е следващото изменение. На, за, против, въздържали се 265. Моля, гласувайте по електронен път. Гла... Моля, гласувайте. Системата не работи ли? Нека да опитаме отново. It works excellent. It's... Ето и резултата. Отхвърля се с 20 срещу 16 гласа. Сега изменение 27. За, против, въздържали се, приема се. 29. За, против, въздържали се, приема се. Измение 31. За, против, въздържа, въздържали се, приема се. И изменение 36 на страница 22 за, против, въздържали се, приема се. Компро... 39 на страница 26. Намерихте ли За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение е, извинявам се, казва председателката, 42 на страница 28. За, против, въздържали се, приема се. Е, из 43 на страница 29. За, против, въздържали се, приема се. Сега отиваме на 3, 5, 9. Страница 33. 3, 5-9. Моля гласувайте. За, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля гласувайте по електронен път по изменение 3, 5, 9. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега продължаваме с 46 на страница 35. За против, въздържали се, приема се. И 50-то изменение на страница 37. За, против. Добре, чакам, чакам. И компромисно изменение 50 на страница 37. За. Намерихте ли го всички? има разлика в страниците, казва председателката, на някои текстове на 36-та страница. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 51А. За. Против. Въздържали се, приема се. Изменени 52. За. Против. Въздържали се. Приема се. 54. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с компромисно предложение 55. За, против, въздържали се, приема се. Сега продължаваме с изменение 65. 65. 65. За, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение едно в преамбюла за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 2, преамбил за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 от преамбюла за 3. Компромисно изменение CA3 20 не гласуваме. Гласуваме за 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно предложение 6. За. Против въздържали се приема се сега 4-2-1. Намерихте ли го всички? Четири, две, едно. За, против, въздържали се. Електронно гласуване, моля гласувайте. Край на електронното гласуване. Отхвърля се. Сега продължаваме. false, false, false. For compromise amendment one. Um, no, not one for eight. One for eight. 141. 148. No, 148. Okay, we move to... Um, да, продължаваме с, с 148. 148. Намерихте ли го? 62 in the voting list. 62 в списъка за гласуване на НП. 148. 148. Намерихте ли го? 148. Моля за. Против. Въздържали се да проверим чрез електронно гласуване. Моля, гласувайте. 148. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Я... Се сега продължаваме. We vote on one... Глас 149. 149. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с Okay. 157. Едно on one... За. Против. Въздържали се. Приема се. 158 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. Едно 198 на страница 75 пета или 74-та, в зависимост от редакцията на документа. Едно, девет, осем. За, против, въздържали се, отхвърля се. Е, приема се, приема се председателка, за да се коригира. 201. 201. За, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега нека да гласуваме целия проекто доклад. Моля, гласувайте по електронен път. Е, откривам гласуването. Край на гласуването и се приема. Поздравления за докладчика. Веднага гласуваме и за мандат за международ... междуинституционални преговори. Моля, гласувайте по електронен път. Призовавам ви към гласуване. Двама от присъстващите все още не са гласували. Край на гласуването. И се приема. С това изчерпваме гласуването за онлайн а, а, а, сделките докладчика. Благодаря много, госпожо председател и уважаеми колеги. Е, накратко искам да благодаря поименно на няколко души. Първо на всички докладчици, сянк на първо място на Люси Андерсън, през която прекарах част от живота си през последните седмици и месеци, но и, и най-сърдечно благодаря на Адрин Кая, Денис Паскал и Марко. Благодаря за изключително изключително конструктивните разговори. Е, благодаря на секретарята на ИМКО, Мелиса и Бенуа, е, за благодаря на сътрудниците на всички политически групи, които участваха много активно и винаги намираха време да свършат това, което им намисляхме. Благодаря на Европейската комисия, на екипа на господин Штаудемайер, които конструктивно предлагах альтернативни предложения и не на последно място на моите сътрудници, които денонощно бдяха на това досие заедно с мен. Благодаря. С чест ще изпълним възложения ни мандат и позицията на нашата комисия ще влезе в преговорите с съвета с цел да постигнем най- най-доброто решение. Благодаря. Беше чудесно. Председателката, благодаря благодаря. Е, ще гласуваме за единния цифров портал за услугите. Марлене Мици, като докладчик, има думата. Мария. Благодаря ти, Мария. Това е доклад, който представлява голяма крачка в подпомагането на гражданите, и предприятията по един съвсем конкретен начин при предоставянето на информация за процедурите във всички други държави членки онлайн. Според мен това е един от законодателните доклади, в които гражданите наистина усещат какво прави парламента и какви предимства им предоставя той. Защото всички много добре знаем колко трудно е за гражданите и е, търговските дружества да съберат информация за 28 държави членки с най-различни процедури, режими, а сега имаме единен цифров портал. Голямо улеснение, без да има нужда да се влиза в безброй много сайтове и да се търси информация конкретна, реална работа, за която благодаря на всички. Ако накрая имаме време, ще благодаря още веднъж на всеки по-отделно. Благодаря на добър част на доклада. Благодаря на докладчика и сега, колеги, гласуваме. Започваме с изменение 131. За, против, въздържали се, отхвърля се. Кая, следиш ли? Компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Пак прескачаме, както при предишния доклад. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. 198 за, против, въздържали се, Нека да го проверим. 198, моля да проверим електронно. Край на гласуването. Приема се. Да, приема се. Ти беше против, Ружа беше за. Каквото и да е, е това не променя Резултата от гласуването приема се. Изменение 42. За, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 42. Моля, гласувайте електронно. Един глас повече има при НП. Андреас, един глас повече има при НП. Край на гласуването. Приема се. Изменение 199. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4А. За, против, въздържали се,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 въздържали се, приема се. Компромисно изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 114 за, против, въздържали се, по-добре да го проверим. Проверяваме изменение 114. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Минаваме към изменение 115. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 331. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 332. За, против, въздържали се, приема се. 333. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 21. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 121 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 341 за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме Изменение 124. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 342. За, против, въздържали се, отхвърля се. 343 за, против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с 125. 125 за, против, въздържали се, да проверим. Моля, гласувайте. Изменение 125. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 22А. За, против, въздържали се, Приема се, но все пак нека да го проверим. Компромисно изменение 22А. Моля, гласувайте 22А. Андреас, 22А. А, окей. It is adopted. Приема се. Изменение 132. 132. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение първо. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2. Вече сме в съображението от прембиола. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение. Не, извинявайте. Изменение 5. Изменение 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме изменение 5 в съображенията в прембюла. Край на гласуването. Приема се. Съображение 6, изменение 6. За, против, въздържали се, приема се. Извинявам се. Изменение 136. За, против, въздържали се. Нека да проверим. 136. Край на гласуването. Отхвърля се. Тук не гласуваме. Последващите страници не гласуваме. Изменение 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 23. Намерихте ли го? Изменение 23. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 160 за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против, въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 172. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 173 за, против, въздържали се, приема се. 174 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34. 34 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 178. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 181. За против, въздържали се, отхвърля се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 53 за, против, въздържали се, приема се и отиваме на 368. 368 за, против. Нека да го проверим. Нека да го проверим. Край на гласуването. Не всички са гласували. Добре, приема се. 369. За против, въздържали се, приема се. 380 за, против, въздържали се, приема се. 381 не гласуваме. Компромис 54 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 55 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме електронно по целия текст с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Докладът се приема с 33 гласа за, 3 против, Поздравявам докладчика и, и давам думата Марлен. А, извинявам се, първо трябва да гласуваме мандата. И така, нека да гласуваме електронно по мандата да започнат между институционалните преговори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 32 гласа на 3 против и е, нито един въздържал се. Марлен, имаш думата. Благодаря на всички за подкрепата. Огромно мнозинство в подкрепа на този полезен доклад, както вече казах. Е, той е полезен за гражданите, няма да се повтарям. Но непременно искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Дължа им искрена благодарност за добрата синергия, за сърдечната атмосфера. Знаем колко важен е този доклад за нашите граждани. И мога само да им благодаря от цялото си сърце. Благодаря на политическите съветници и естествено на моите сътрудници. Това беше екипна работа и се надяваме, че той ще бъде прият своевременно. Благодаря на всички, благодаря за синергията, благодаря. И така приключваме гласуването. Колеги, тези, които искат да напуснат залата, моля тихичко и бързичко да го направят, да продължим с работата си. Сега имаме пакета за стратегията в областта на обществените поръчки, докладчи Карлос Коелю. В началото на 2014 година парламентът и съветът предприеха един преглед който доведе до първата директива е, за, на Европейския съюз за концесиите, която влезе в сила. През октомври 2017 година е, комисията представи е, пакет от меки мерки, които целят да се засили и подобри изпълнението. Сега давам думата на господин Карлос Коелю от НП. Благодаря, госпожо председател скъпи колеги, както нашата председател току-що спомена, преди 4 години парламентът и съветът се споразумяха, че трябва да се започне една всеобхватна ревизия на правната рамка по обществените поръчки. Не само, че бяха поставени на дневен ред е, правилата, които трябва да се е, уточнят от е, съответните обществени и държавни органи, но и да се определят стратегическите цели, които се преследват чрез системата за обществени поръчки. Става дума не само за средство за предлагане на стоки и услуги е, е, за е, обществените и държавните органи. Три 2 трилиона евро е всъщност общия обем на обществените поръчки за продукти и услуги. Става дума за е, е, използване на редица инструменти във връзка с възлагането на обществените е, поръчки, които ще допринесат и за по-добро развитие на кръговата економика ще се подкрепят не само малките и средните предприятия и гражданите. Ще дам няколко примера. Парламентът като с законодател може да бъде е, доволен за това, че променената е, система за обществените поръчки в рамките на стратегията е, се отваря за цифровизацията. Предлагат се много възможности по този начин за държавите членки и компетентните органи. Важно е, естествено, сега в рамките на тази директива, която действа, да се направи един пълен преглед на а, състоянието в държавите членки, как те използват различните а, възможности. А, възможно е а, резултатът а, да от избора в съответните държави членки да а, наложи е, някои промени във връзка с пакета от е, 2014 година във връзка с е, уточнени вече, е, да кажем, слабости или забавяния в някои от държавите е, членки. 55% от обществените поръчки е, всъщност е, се опират най-вече на най-низката цена като основен критерий, без да обръщат внимание на качество, на устойчивост, иновации и социално включване. Парламентът поставя силен акцент е, върху а, а, другите изисквания, които не се свързани непременно с най-економичната и най-низката цена. А, шир, мащабните е, инфраструктурни проекти е, всъщност е, не винаги се планират добре, надхвърлят предварителните калкулации с около 15% забелязваме едно такова завишаване на първоначалните изчисления при големите проекти. И по тази причина ние се нуждаем от регистър за контакти, в който всичко да бъде регистрирано по максимално прозрачен начин във връзка с договорите, които се сключват след конкурс за обществени поръчки. Приветствам инициативата на комисията от октомври 2017, която предлага комплект от законодателни мерки за допълване на системата и правната рамка. Но същевременно искам да подчертая, че е, парламентът, имайки предвид законодателната инициатива на комисията, очаква най-вече е, подобряване на е, изпълнението в полза на единния пазар на предприятията и създаването на работни места в Европейския съюз. Социалните е, предприятия също е, би трябвало да се имат предвид. В рамките на обществените поръчки има твърде много бариери и пречки е, именно по линията на обществените поръчки за тези предприятия. И така, има прагове по отношение на договорите за обществените поръчки, които също би трябвало да бъдат премислени добре. И така, през изследването, е, направено през 2016 година, показва, че по отношение на цифровизацията е, напредъкът е много бавен. Държавите членки все още не използват новите технологии е, като възможност за упростяване на процедурата за възлагане на обществени поръчки. Госпожо председател, скъпи колеги, основният проблем, пред който сме изправени, е, че правната рамка е твърде е, комплексна. А също времено е, е, имаме множество играчи в тази сфера на различни национални равнища, разнообразието по отношение на степента на прилагане на е, законодателството е невероятно голямо, което е, в резултат на пакета от 2014 година е, показва, че все още не, не сме постигнали желания резултати. Има две равнища, на които могат да се направят експертни оценки. От една страна професионализация в сферата на обществените поръчки и е, национални планове е, за приоритетите. Радвам се, че започваме с срещите с докладчиците в Сянка. През следващите седмици ще работим усилено и е, се надявам, че е, те ще могат е, да допринесат много за подобряване на проекта доклада, който ще предложа. Благодаря на господин Коелю, а сега давам думата на докладчика в Сянка за социалисти и демократи Марк Тарабела. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика, на който който аз имам чест да бъда а, докладчик в Сянка. Спомняте си вероятно, че ние работим от 2012-2014 година по този въпрос, защото резултата от вода, който беше през януари 2014 година. Много притеснения имахме с докладчика, защото въпреки добре целеориентираната работа има някои елементи, по които не успяхме да постигнем съгласие с до, съвета, макар че имахме добър баланс. Но понякога нещата се отразяват зле на, обществения пазар, на обществените пазарски с, в светлината на съответните стандарти. Това е всъщност широка възможност за малките и средни предприятия. Говоря за обществените поръчки. Важно е това да става ясно. Трябва да, да разбира се, тези документи трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство. Комисията ни помогна да осъществяваме мониторинг върху а, имплементация ситуацията. Нещата течаха с различен, различно темпо, но нещата вървяха в очаквания дух, дух, макар че имаше и известно забавене и съпротива. Специално за малките предприятия е важно да, да се обединяват по примера на италианските предприятия, за да могат да направят имат възможност за достъп до пазара. Но 4 е, години по-късно бе изработен набор от инструменти, това, което наричаме Toolbox и понякога местните органите на местно самоуправление да провеждат съответно обучение, за да подготвят предприятията да се възползват тези възможности. Тук се включват различни компоненти от директивата. Няма да се спирам в подробности. Електронната процедура, за която говори господин Коелю, е наистина добра и тук образца, образеца беше Португалия. За жалост обаче съветът искаше по-бързо напредване по процедурата в, за, заради е, електронната процедура, не само заради економията на материали, хартия, документи, но също така за по-улеснен достъп на малки и средни предприятия до тези процедури. Е, исках, съвета искаше да се съкрати сроковете, но за съжаление е, това не винаги се е, бе постигнато. Ще припомня особено първата част и където освен възможността за намаляване на разходи и бюрокрация, бе постигнат добър резултат и макар, че по на моменти има и пропуски, е, които понякога имат социални отражения. Така че този доклад разкрива някои от слабостите в духа, очертан от е, на времето еврокомисарят Мишел Барниер. 19% се оказва, че че е, от европейските фирми използват е, тези възможности. Е, това бе нашето желание, но не винаги този цел се постига. Така че ние работихме активно да постигнем балансиран доклад, така че пазара на обществени поръчки да бъде широко отворен и в услуга на нашите съграждани. От ЕКАРЕ ще чуем докладчика в А... Баронеса Мобарик. Да, благодаря ви, госпожо председател. Ще започна а, е, а, е, с това, че по време на моя професионалното ми развитие аз имах възможност да работя по темата ефективно е, система за обществени поръчки. И действително правилата са изключително важни, но подходите са, могат да бъдат различни. Много важно е най-вече по отношение на малките и средните предприятия да има облегчен достъп. Важни са естествено и а, а, уменията, знанията, професионализма в това отношение. Е, администрацията, е, компетентните органи е, изпитват големи трудности да намерят най-подходящия партньор. Още повече, че процедурите за обществени поръчки и отделните практики в държавите членки не винаги позволяват именно поставяне на такива изисквания до този момент. Много важно е, естествено, да се е, включат няколко основни елемента в окончателната позиция на Европейския парламент. Обръщам се към докладчика, най-вече професионализацията по отношение на е, процедурите за възлагане на обществени е, поръчки и конкурсите за обществени поръчки, търговете. Е, трябва да е, е, има гаранции за това, че компетентните органи действително оценяват на базата на точни критерии кандидатите и техните възможности да изпълнят не само економично съответната е, поръчка, но и е, отговаряйки на съответните изисквания за качество и други. Така че препоръката е, е предложението на комисията е добра стъпка в това отношение, но би могло да бъде подобрено. На второ място, най-вече по отношение на малките и средните предприятия, трябва да гарантираме това, че е, тези е, МСП е, няма да бъдат спъвани от твърде високите цени, да кажем, за подготовка на, на участието в една обществена поръчка и конкур... процедурата, която е обявена, както и няма да има прекалено големи административни и бюрократични пречки за тях. Много важно е да имаме предвид е, е, бюджетния цикъл, да имаме предвид програмите за малки и средни предприятия и да включиме и обществените поръчки. Малките предприятия много често са е, иновативни, могат да предложат много по-добри услуги, но би трябвало да има равни условия за участие на всички предприятия. И това означава, че трябва да създадем съответните условия за участие, равноправно участие на малки и средни предприятия. Те могат да допринесат много за един по-висок растеж. Трябва да подкрепим онези предприятия, които гарантират именно устойчивия растеж в Европа. И освен това, единият цифров портал. Днес говорихме и гласувахме за него. Аз подкрепих тази идея. Това е изключително важно и би трябвало да се включи и системата на обществените поръчки в този единен цифров портал така както комисията го предлага. Още вчера казах, че нещата изглеждат много по-сложно, отколкото а, ми се струва на пръв поглед. Системата трябва да се трансформира, трябва да се професионализира за да могат да се осъществяват най-добри обществени поръчки и да се е, е, получава достъп до необходимите данни и възможност за контакти с подходящите кандидати. Така че в това отношение е, плановете на комисията, заложени в е, съответните съобщения, биха могли да бъдат допълнени малко, така че да има по-голям успех в цяла Европа. Е, благодаря. Благодаря, Ношина. Кая Кала се тук и тя ще говори от името на нейната група. Благодаря. Преди всичко, трябва да извиня господин Селимович, той не може да присъства днес тук. Благодаря ни господин Коелео. В понеделник вече е присъствал на изслушването с експертите. Много навременно е инициативата на господин Коелю и на парламента е, във връзка с пакета от 2014. Има междувременно вече заведени е, производства за нарушаване на е, договора срещу някои от държавите членки. 40% е, от е, е, БВП на Европейския съюз всъщност се изразходва по линия на обществените поръчки и е много важно да проследим как се изразходват тези средства, дали мъдро се инвестира в съответните обществени поръчки, дали се спазват правилата, дали се подбират най-добрите изпълнители. Всичко това е изключително важно и на практика е, стремежът е да подобрим е, нещата в тази сфера. Наскоро е, прочетох много интересен доклад на ФИТ във връзка с, с е, ресурсите е, е, в сферата на обществените поръчки и злоупотребите, които са установени. Waterhouse Купер вече са направили съответните проучвания и оценки, най-вече по отношение на автомобил автомобилостроенето и строителството има около 11 до 21% злоупотреби. Между 11 и 21 в други сектори средния процент на средствата, с които е извършена злоупотреба от около 18%. Господин Селимович обръща особено голямо внимание на тази инициатива. Е, не става дума за съобщения, които имат задължителен е, характер, т.е. не става дума за законодателство, е, първично законодателство, но се обръща особено внимание на коректното прилагане на правилата. Господин Селимович оценява много добре инициативата на комисията за е, изграждане на архитектура за професионализация на обществените поръчки и е, е, за съответната инфраструктура, която ще гарантира тази архитектура и която ще даде възможност и на малките и средните предприятия да се възползват в по-голяма степен от възлагането на обществени поръчки. Това обаче е, е свързана и с някои слабости, които забелязваме в момента, най-вече е, неравноправен достъп на малките и средните предприятия към обществените поръчки. Това е въпрос е, към комисията, как могат повече обществени поръчки да се насочат към МСП е, няма естествено е, задължително е, разпределяне на обществените поръчки между големи и малки предприятия, но същевременно забелязваме един дисбаланс в това отношение, който би могъл да бъде отстранен, да се получи равновесие, така че въпросът е как се прилага член 46 от държавите членки и какво е разпределението между предприятията в зависимост от размера им по държави членки. Това е въпросът към комисията. Би трябвало да се включат и социални и екологични критерии. Това е призивът на господин Селимович. Тези критерии, критерии очевидно се омалуважават и стават жертва на локален протекционизъм. Много често господин Селимович се радва на възможността да обсъди тези въпроси с докладчика и останалите докладчици в Сянка. Игор Солтес е следващия докладчик в Сянка. Да, благодаря. Темата е изключително важна за европейската економика и за данакоплаците, в ЕСА. Изключително важна не само поради големите е, инвестиции е, и е, е парите, за които вече чухме, но и поради е, така, широко отворената врата за злоупотреби, както се казва, и е, податливостта на а, е, а, е, тази сфера в това отношение. А, е, в това отношение си струва да се насърчат държавите членки а, за подобряване на изпълнението, изпъл... подобряване включително и в трансграничния аспект на обществените поръчки, още преди години. А, а, говорихме за това, че само 3% всъщност са тези трансгранични операции във връзка с обществените поръчки. Преди 50 е, години, е, е, преди 15 години започнахме с 7%, преди няколко години отчетохме вече 23% в трансграничната сфера, но в рамките на економическия обмен и на отворения характер на единния пазар – би трябвало да имаме по-амбициозни цели, така че да дадем възможност най-вече и на малките и средните предприятия да излязат извън границата на своята държава, а да могат да действат в рамките на целия Европейски съюз. Свобода на свободно движение на стоки – на услуги. Е, това е, е един от основните принципи е, в сферата на обществените поръчки. Едно предложение за в бъдеще. Говорим много за е, правилата за регламентирането, какво се е, спазва, какво не се спазва и къде и как стоят нещата. Естествено, това е сине кванон. Но изключително важно също е как е, измерваме ефективността на обществените поръчки, как и е, определяме е, изпълнението е, е, и как го измерваме. Е, естествено, резултатите са важни и това е единия критерий, по който определяме нещата, но би трябвало да обръщаме внимание е, не само е, на резултата е, след цялата процедура за възлагане на обществена поръчка, но и за това как тя е протекла, как е подготвена. Да обхванем целия жизнен цикъл на една обществена поръчка от самото начало. В момента, в който се подпише договора, в рамките на една процедура за възлагане на обществена поръчка, вие започвате изпълнението е, като е, купувач или като е, изпълнител. И след като е подписан договора, след това понякога цената нараства с бързо темпо, достига до космически така, размери. Е, за това е, бих предложил комисията в бъдеще да подготви е, инструменти и насоки за държавите членки, как е, да проследяват ефективността, как да насърчават е, не само е, е, така, критерия цена, но и всички останали критерии, които също са важни в рамките на възлагането на една обществена поръчка и изпълнението и е, да, е, ние имаме и е, така, по-открити процедури, но иновативното все още като че ли остава на заден план в рамките на обществените поръчки, а ние би трябвало да обръщаме внимание и на това. Тоест, не само спазване на правилата, но и е, ефективно изразходване на средствата съгласно всички критерии. Благодаря много, Игор. Сега давам думата на колег... Мария Грапини е първата, която поиска думата. Come to me. <laughs> Sorry. Mulțumesc, Благодаря, госпожо председател. Това е въпрос, който много ме тревожеше и ме занимаваше като член на нашето национално правителство. Прекрасно разбирам а, как, а, какви са слабостите, Знам го и като човек работил на частния пазар. Когато дойдох в Европейския парламент през 2014 година, се надявах да успея да убедя комисията, че директивата е недобра и че недобре се транспонира. Още тогава казах, че директивата не предвижда механизми за ограничаване липсата на ефективност и корупцията. Вместо минимална цена трябва да залагаме на оптимална цена в съотношението качество, качество-цена, Цената отразява и качеството. След това имаме огромни загуби, прахосване на пари е, в пътната инфраструктура. Приемат се най-низките оферти и след 3 е, месеца започват ремонтите, които никак не са ефтини. Това първо. Второ, Факт е, че липсва прозрачност. Малките и средни предприятия нямат никакъв шанс. Не зная откъде черпи данни господин Коелю, но аз съм посещавала нееднократно държави членки и в качеството си на министър и в качеството си на евродепутат. Търсят се много ниски цени и това привлича изпълнители от трети страни. Това е непосилно за малките и средни предприятия. Нуждаем се от критерии, които отразяват европейското присъствие. Пример, имаше обществена поръчка за чорапи за армията. Китайците е, предложиха много ниска цена, непосилна пак и не, за европейските фирми. Не можем да изключим договор и след това той да се изменя и да се повишава цената. Това е неприемливо. Мисля също така, че е сериозен, има още един сериозен проблем, който колегите не засегнаха. Е, е, проблема за обжалванията в е, от Румъния се опитахме да уведомим комисията и да въведем в законодателството за обществените поръчки да санкции и глоби за обжалващите, които след това, чието жалби биват отхвърлени. Защото, ето, аз обяв, обявявам а, обществена поръчка и идва някой и ми казва или ще ми дадеш, възложиш поръчката, е, или ще ми дадеш 10% от тази сума, или ще обжалвам решението в конкретния резултат. Забавянето бе две години. Е, жалбата беше отхвърлена, но никой не плати за това забавяне. Ако искаме да постигнем резултат, ако искаме да бъдем ефективни, да постигнем качество, да дадем равен шанс на малките и средни предприятия, трябва наистина да работим качествено, да настояваме за качествени услуги и стоки чрез публични, обществените поръчки, иначе резултатът няма да е добър. Благодаря за това страстно изказване. Сега ще чуем Катрин Штайнер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Благодаря и на предходния докладчик Марк в миналия парламент. Мисля, че трябва да се върне към тази тази тема. До 4 години очакваме резултати. Започнахме през 2012 година, е, но пък имахме време да мислим. Е, факт е, че имаме проблеми относно начините на действие. Е, не, че каузата е загубена, но ние се стремим към економически резултати. Трябва да бъдем гъвкави. Знаем как държави членки прилагат това, духа на това, което ние искаме да постигнем и други, които не работят така. Знаем как работят обществените поръчки. Това понякога е повод държавите членки да критикуват Европейския съюз а, за лошото изпълнение, макар че това не е заложено в правилата. Е, така че трябва да посочим правилата, но също също и да следим за практическото изпълнение. Е, е, имам няколко въпроса. Как ще гарантираме е, прилагането на духа на постигните резултати през 2014 години? След това малките и средни предприятия. Ние имаме един вид консорциум на малки и средни предприятия като възможност да обединим малки и средни предприятия. Доста е ефективно. Не е панацея, но дава добри резултати. Е, това е добра практика политика. Важно е да споделим е, така, че да помогнем и на другите да се справят. И накрая говори се за обучение на специалисти. Е, все говорим за това. Да, трябва да се професионализира по този подход, но отново как да споделим най-добри практики за проявяване на съответното внимание. Е, а и говорим за иновации, говорим за творчески подход, Говорим за е, огромни възможности. 2 трилиона са парите в Европейския съюз. Има, това разкрива наистина гигантски възможности. Публичните поръчки може да не звучат като най-вълнуващата тема, но това е тема, която може да ни даде възможност а, е, да постигнем нещо. А, е, мисля, че сега е момента да на поговорим на въпроса и да променим нещата за гражданите. Андреас Шваб, е, е, тъй като, както разбрахте, имам посетители, трябва да си тръгна, но искам да благодаря на колегата Коелю. Вие сте подходящия докладчик на тази тема. Мисля, че трябва много добре да помислим по съобщението на комисията, защото в последния парламент с колегите Тарабела и Жиран е, поставихме важни жалони по пътя за обществените поръчки и концесиите. Но аз съвсем не намирам толкова тъжен доклада на комисията. Постигнати са все пак резултати в светлината на новите цели. Това е нещо хубаво. И Разбира се, както казаха колегите от Зелената партия, и, има да изискване да се оценява и е, аспекта разходи при обществените поръчки, но много често възложителите приемат просто най-ефтината оферта, което не значи, е, че винаги това винаги е лошо. Говорим за пари на данакоплаците, търсят се изгодни решения. И все пак стратегическите цели са заложени в директивата и 55% от тях са постигнати. Второ, разбирам, че колегите се опират на опита в собствените си държави, което е съвсем легитимно, но тук говорим за стандарти за цяла Европа това, което е добро за една държава членка, може да не работи в друга. Необходим ни е добър среден път и в държави членки, където колегите се опасяват от корупция, може би трябва да помолим държавите да направят нещо повече. За повече прозрачност, за повече задачи за държавите членки в други страни страни ми се струва неудачно. Нека да потърсим разумен среден път е, и съм уверен, че при, в ръцете на колегата Коелю досието е в добри ръце. Благодаря Лиза Якосари. Благодаря, госпожо председател. Това бе много интересен доклад по интересна тема. Тема интересна, и важна. Разбира се, би трябвало да чуем мнението на комисията по въпроса. Какво ще стане при внимателен преглед на съответствието между проектите и критериите? имаме усещането, че иновациите някакси не се налагат. Там трябва наистина да се знае нещо повече. И по много въпроси се провеждат проучвания. Мисля, че не се нуждаем от а, дебели а, резултати от проучванията, за да постигнем резултат. Има и още нещо. Хората с увреждания. А, тук се чуват критични гласове, които наистина могат да бъдат болезнени. Ако, например, Хората напускат жилището си, отиват в дом за специални грижи. Трябва да помислим за тези хора и промяната, как им се отразява тя. Една смяна на жилището за хора с увреждания може да става чрез обявяване на обществена поръчка в обществения в социалния сектор. Трябва да отчетем фактора конкурентоспособност. На това трябва да се обърне внимание. Благодаря ли за Адам Зайнфелд? Dziękuję Pani Przewodnicząca. No, temat, na który, o którym rozmawiamy. Благодаря, госпожо председател. Темата, която обсъждаме, за съжаление, много ясно разкрива слабостта на Европейския съюз в тази връзка. Фактически, ние не сме готови да предложим оптимални решения в кратки срокове. Пакетът от 2014 година не се изпълнява. Знаем, че държавите членки не са транспонирали изцяло пакета. Пет държави членки изобщо не са предприели каквито и да било мерки, въпреки че вече са изминали 4 години. Сега комисията говори за още е, един допълнителен срок. Ще минат още 5-10 години. И никой не търси сметка за пропуснатото през изминалите 4 години. От 20 години се занимавам с обществените поръчки в Полша. И зная, че има недоверие, нечестност, недопускане на малки и средни предприятия и нищо не се променя. Празните декларации не се подкрепят с конкретни действия. Затова смятам, че ни трябват конкретни, осезаеми идеи. Трябва да сложим край на пустословието. Наскоро четох, че в една държава членка олигархичните структури позволяват на роднини и близки да получават договори за обществени поръчки на стойност милиони евро. Проблем е и критерият най-ниска цена – Той е твърдо установен във всички държави членки. И по такъв начин чиновниците са защитени, когато дойде проверка, но така се влиза в една надпревара към дъното. Губят се милиарди. В 15 до 20% от поръчките е видима загубата на милиони. Трябва ни конкретно решение – може би един задължителен алгоритъм. В jaki sposób powinny być wyceniane, punktowane, żeby osiągnąć. С този алгоритъм ще може да се прави автоматично ценообразуване. Критерият по такъв начин ще бъде обективен и няма да печели най низката цена. А като говорим за малките и средните предприятия. Имам дългогодишен опит в този сектор. И мисля, че възложителите от обществения сектор – се нуждаят от гаранции, че договорът ще бъде изпълнен. И когато договорът е на голяма стойност, е, вече е въпрос на мащаб. Когато се строи път е, четвърта категория от международен консорциум, аз си задавам въпрос, защо това е така. По-честно би било поръчките да са на по-малка стойност и да се печелят от по-малки фирми. И още един въпрос – публично-частното партньорство. Особено в Централна и Източна Европа. То предлага големи възможности за обществени поръчки. Имам и други идеи, но нямам време да ги споделя. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ти, Адам. Набързо давам думата на комисията. Ръководител на звено в Генерална дирекция Растеж да ни представи мерките, които комисията прилага за подобряване на обществените поръчки. Благодаря ви много. Благодаря на докладчика Коелю за работата по този пакет. Преди всичко искам да кажа, че този пакет беше прият през октомври. Има три основни елемента. Стратегията, която днес подробно обсъдихме, препоръката за професионализация и съобщението за предварителна оценка на големи инфраструктурни проекти. Освен по тези елементи, работим и в други направления. През октомври започнахме обществени консултации по насоките за обществените поръчки в областта на иновациите. Защото за възложителите иновациите се оказват проблем. Ето защо насоките ще бъдат прияти след броени седмици и според нас пакетът обхваща всички тези четири елемента – 3 или дори 4 години след началото на реформата през 2014 година, е добре да направим равносметка до къде сме стигнали с стратегията. Транспонирането все още е проблем. Някои държави членки не са го изпълнили. Крайният срок беше април 2016 година. Огромното мнозинство от държавите членки вече са транспонирали нормите, но сме разтревожени, че има още няколко държави членки, които не са го сторили. Но те работят по въпроса. Две държави членки вече са транспонирали две от трите директиви, остават само две държави, които не са предприели никакво транспониране. Така че първо обърнахме внимание на това дали транспонирането е извършено, дали е пълно. Анализираме състоянието и третия елемент на нашия анализ е как държавите членки транспонират е, директивите. Виждате, че са доста обемисти директивите и понякога транспонирането е, във вътрешното законодателство отнема дори още повече време. Това съзнаваме и отчитаме е, за държавите членки, които не са започнали транспонирането и по никакъв начин не можем да кажем как ще се извърши то. Работим по този въпрос и сега се връщам към пакета – Основното послание на стратегията е, че трябва максимално пълноценно да се възползваме от новите правила. Почти всички държави членки вече са ги транспонирали и те вече трябва да се прилагат. Има 6 приоритетни области, в които можем да работим по-активно заедно в партньорство с държавите членки и възложителите на местно и регионално равнище, комисията е готова да предостави подкрепа, насоки, да разпространява добра практика, за да могат да бъдат използвани новите варианти. И ако ми позволите да се спра на Два въпроса, които привлякоха вниманието ни. Транспонирането на член 46 е основен, особено важно. Не ни е съвсем ясно колко държави членки и как са транспонирали член 46. Използването на критерия най-ниска цена спрямо критериите за качество наистина е проблем. Ние също му обръщаме внимание. В 55% от обществените поръчки е, се печелят е, на е, основата на критерия най-ниска цена. В някои държави членки обаче този процент надхвърля 90%. Виждате, много неравномерно е положението и осреднените 55% не дават вярната картина. Знаем за трудностите, пред които са изправени малките и средните предприятия и ние в момента работим по разработването на мерки за подкрепа. Би трябвало новата директива да улесни МСП, но все още не виждаме резултати на практика. Благодаря на ваше разположение сме за по-нататъчни въпроси. Благодаря на представителя на комисията за отговорите. И сега последно давам думата на докладчика Карлос Коелю. Да, позволете ми да благодаря на докладчиците в Сянка, както и на другите колеги за участието им в дискусията на този етап мога да кажа, че съществува широк консенсус по отношение на инициативата на комисията в нашата комисия. Подкрепяме подхода на комисията, а именно по-скоро така нареченото soft law, меките мерки, не изключваме е, възможността и за законодателна инициатива от страна на комисията, ако е, смятаме, че е, това е необходимо във връзка с нашите виждания. Много са въпросите повдигнати от колегите, но първото, което бе казано, беше, че не става дума само за избор на е, економически средства и възможности за економическо изпълнение. Става дума за борба срещу корупцията и за повече прозрачност. И на второ място. Е, предоставяне на много повече възможности на широк достъп и за малките и средните предприятия в е, е, процедурите за обществени поръчки. Благодаря много на всички колеги. Радвам се, че ще работим е, заедно с всички докладчици в Сянка по това досие. Е, надявам се, че на базата на този широк консенсус в нашата комисия ние ще можем да предложим е, някои добри решения на съвета и комисията. Е, благодаря ви за тази дискусия по процедурите за възлагане на обществени поръчки във връзка с пакета, предложен от комисията. Останете, моля, в залата, тъй като комисарят Габриел вече е на път.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

Please... Uh, Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Имаме голяма чест и радост да кажем добре дошла на еврокомисарят Мария Габриел. Драга Мария, добре дошла отново в Европейския парламент. Надявам се, че се чувстваш наистина от дома си. Госпожа Габриел отговаря за комуникационни мрежи, съдържание и технологии. То, тази среща е част от нашия структуриран диалог и преди без бавене да ви дам думата, нека да кажа, че имаме повод да обсъдим напредъка по законодателни и незаконодателни досиета и да чуем нещо повече за ам, вашите приоритети и намерения до края на мандата. Имате думата точка. Благодаря, госпожо председател, драга Анна Мария Драги, членове на Европейския парламент. Първо благодаря за поканата за този диалог. За мен, за мен винаги е удоволствие да застана пред комисията Инко за разговор и обмен по важни теми, които ние разглеждаме. За мен е изключително важно да работя ръка за ръка с вас и разчитам на вашата подкрепа и сътрудничество да приключим някои важни досиета, така че единния пазар, на който толкова държим да най-сетне да бъде приключен до 2018 година, както решиха нашите правителствени и държавни ръководители. Ще започна е, нещо с нещо доволка познато, че цифровизацията е от огромно значение за гражданите и предприятията. Тук нещата се развиват много бързо и нашите действия трябва да се съобразят, да бъдат в крачка. Да, за това ни остават само няколко месеца да изпълним, да претворим в дела своите ангажименти. Е, отбелязахме добро начало и е, е, няма да престана да повтарям, че много дължим на парламента. Роуминга, геоблокирането, тук е доклада, преход, трансфера на данни, това са огромни желони по пътя към действащия цифров пазар с цел да подобрим живота на всички наши съграждани. Но има още какво да се желае. Ние искаме бързо да приемем наличните предложения относно целите от декларацията за законодателните цели на е, Съюза. Позволете да започна е, с регламента за свободно движение на данни е, много се радвам, госпожо докладчик, че е, вие отговаряте за това досие и много се радвам, че това е общ приоритет и много напълно подкрепям вашето амбициозно желание да започнат преговори в рамките на българското председателство и от сега ви поздравявам за наложения ритъм, който е образцов, защото едновременно с това знаем, че иновациите на база на данни е фактор за растеж, за работни места и то от решаващо значение. И много важен критерий във връзка с данните и европейската конкурентоспособност на световния пазар изключително важно е да гарантираме и запазим елементите от предложението и в преговорите. Ясен принцип за движение на е, е, обекти не лица, въпроси за пренасянето, преноса на данни, да постигнем максималното на базата на тази економика. Частни, в частни и обществени енергийния сектор, така да можем да, данните да се използват на национално ниво и тук трябва да работим пропорционално, целенасочено и добре мотивирано. И искам да кажа, че тук не засягаме регламента е, за защита на личните данни, прословутия GDPR. Надявам се да продължим по този път. Сега се обръщам към друго досие – киберсигурността. Е, предложението на комисията, е, който включ, което включва нов мандат, с нов мандат, по-голям мандат за агенция ЕНИСА, в в целия Европейски съюз. Това ще е значително значителен принос а, към един съюз, който да извлече ползите и да се пребори с слабостите на цифровото общество. Разчитам на бърз напредък в преговорите, за да постигнем преди края на мандата на, вашия, на този парламент едно сериозно досие. Благодаря за проектостановището по въпроса за сертификацията. Този проект съхранява духа на предложението на комисията и споделената от нас цел да изградим е един а, стабилен съюз в областта на киберсигурността. М- проект показва и в заглавието си, че участва подкрепа на различни участници в схемата за сертификация, което отговаря и на нашето намерение да гарантираме приобщаваща и ясна, прозрачна процедура чрез консултациите най-ни са възможностите за наблюдение в това отношение не са свързани с нови задачи за агенцията. Ние предвиждаме националните органи да отговарят за надзора на организациите и да гарантират съответствието с на сертификатите. Благодаря ви за свършената работа, за бързото приемане прилагане. На това ще ви бъда благодарна също така а, и ви благодаря за усилията в областта на авторските права в радио и телевизионното разпръскване. Възможността за достъп до креативно съдържание, неговото разпространение е изключително важно за авторите, за медиите, а и за гражданите, които трябва да могат да се възползват в максимална степен от новите технологии диалоги. От страна на комисията ние сме обещали да работим конструктивно с парламента и съвета през пролета да започнем триалога и да постигнем максимално бързо съгласие по регламента САД КАП. Намерението ни е да работим е, за създаване на добри условия за независими медии и автори в цифрова среда. Е, много държа на, на тази тема и е, защото едно такова общество е част от демократичното общество. Но в целия свят циркулира невярна информация. Знаете знамен, прословутите фейк нюс, дезинформация. Трябва да говорим по и по този въпрос, но след една резолюция, подчертавам на Европейския парламент, която изисква от нас информация, а, действия по фалшивите новини, ние предприехме интегра... интегрален подход с цел да, да излезем с съобщение на комисията до парламента и съвета през април тази година. Инициативата на комисията е да подходим е, общо, да очертаем е, ефективни приложими и полезни средства за е, ключовите участници на пазара. Намеренията ни са също са, са насочени е, е, с борба с незаконното съдържание. Трябва да разграничим фейк нюс от незаконното съдържание, разбира се, но сме притеснени от потенциалните рискове от националните инициативи от различно естество, които водят до правно раздробяване. Нуждаем се от общностен подход. Мисля, че имаме силите, но трябва да имаме и коража да подходим в съответствие с подхода на ОНЕ и други организации. Да, да, така че да постигнем едно наистина много деликатно равновесие, но се надявам, че заедно с вас и с съвета ще можем да го направим. В края на този месец комисията ще излезе с препоръка относно съдържанието на нашето съобщение от септември миналата година, посветено на тероризма в тази област в най-близко бъдеще с така наречената Platform to Businesses през а, а, април ще излезе, това е наистина огромен пакет, а, с предложение за борба с нелоялните търговски практики между продаващите онлайн фирми с цел да се стимулират иновациите в Европейския съюз. В друг, друга сфера позволете накратко да се спра въпроса за изкуствения интелект. Благодарим, че започнахте дискусията тук в парламента по въпроса на това, което наричаме алгоритмик awareness building, изграждане на обществено съзнание за алгоритмите. Ние смятаме да работим по въпроса. Радвам се, че ще има и парламентарен проект, който нека бъде съвместен. Това ще бъде храна за размисъл за средносрочни политически решения. И ние ще трябва да очертаем обществено обществените действия, така че публиката да бъде информирана от една страна от висококачествен научен съвет и от друга страна от ясното, с ясното съзнание за нашите ценности. В кошницата пролетни инициативи не сме забравили и за гражданите сектор здравеопазването. Дигитализацията на здравеопазването е свързана с събиране и обработка на данни в здравеопазването. Работим по съобщение в тази област. Смятаме да предоставим на гражданите трансграничен достъп до здравеопазване. Е, така че това е, да, да ни даде стъпка напред в развитието на нашето здравеопазване и в цялост на здравеопазването в, общо, в общност. Както виждате, работим сериозно, но искам да ви уверя, че очакваме възможно най-добри резултати в полза на гражданите, европейските потребители и бизнес. Благодаря. Председателката, искрено благодаря, госпожо еврокомисар, и ви благодаря за личния ангажимент по цифровата програма и цифровия пазар. А сега нека чуем координаторите с Артер Шваб. Благодаря, госпожо председател, с голяма радост следим и чуваме е, вашите е, теми, особено това, което да очакваме през април. Мисля, че въпроса за регулирането на платформите е тема, която е много важна е, за нашата комисия и мога да ви кажа още сега, че е, ще се концентрираме върху подготовката е, така че още преди края на легислатурния период парламента да може да приключи с работата по това досие. Надяваме се, че колегите ще ни помогнат. Е, имам предвид е, и е, Кораца Билт и колегата Данти, които говоря, работят по платформата, по други досиета, борба с така, заплахите за киберсигурността и така нататък. Има е, едно предложение, което става, се отнася до регламентирането на цифровия единен пазар, но същевременно забелязваме едно невероятно разнообразие от платформи и на практика е, има едно изместване, което води до намаляване на е, възможностите за подбор. Така че би трябвало да използваме е, възможностите, които предлагат цифровите решения максимално, но да не се пречи на олигополните инфраструктури да се предлага едно многообразие, което е свързано естествено и с големи шансове. Това е в крайна сметка и мотото на Европа. Така че в това отношение нашата комисия много усилено ще работи, за да се реализира тази цел. Благодаря ви. Надявам се още през април да имаме конкретни резултати. Благодаря, Андрея Никола Данти, за социалисти. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за а, конкретното представяне и а, благодаря ви за а, отзивчивостта да се срещаме е, с вас е, и за голямата активност е, и многобройните инициативи, които подемате. Няколко теми искам да засегна. Първо, в парламента винаги се занимаваме с темата за проблемите, които стоят пред държавите членки съвета, за да се създаде една истинска европейска система за отпор на кибератаките. В тази връзка искам да ви попитам какви действия ще бъдат предприяти от за да се изгради, за, за да се изгради истинска европейска а, система, а, да имаме европейска сертификация, а не а, тези национални а, системи, а, в които контролът а, не е чак толкова голям. Тук а, не говорим а, само за отделна а, стока, тук говорим а, е, за една цяла мрежа, е, която съдържа е, рискове за всички държави, засегнати от мрежата. За това бихме искали да знаем какво възнамерявате да направите. Парламентът се интересува тази тема. Сега за фалшивите новини. Вие изтъквате демократичната система. Но фалшивите новини са не просто новини, предназначени към определен а, адресат. Това са а, новини, които идват от източник, а, насочен срещу а, цяла Европа. Поради тази причина борбата с фалшивите новини трябва да е общо европейска европейска отговорност, общо европейска система а, на способности, а, които отстояват нашата демократична система. Какви са законодателните предложения а, в тази връзка? Съветът също работи, но парламентът е, дава своите е, решения по този въпрос. Споделям оценките на колегата Шваб е, за тази ваша инициатива в края на април. Мисля, че ще бъдем готови максимално да използваме времето за да може да бъдат довършени започнатите действия до края на мандата. Сега една тема, която засяга както вашия ресор, така и ресора на комисаря Московиси. И това е така наречения web tax. Това е данъчното облагане в интернет. Това е една тема, която става особено актуална, като имаме предвид а, гигантите в а, интернет, а, така наречената група ГАФА, а, която фактически не плаща данъци. Благодаря. Благодаря, Никол Данте. Сега ще дам думите на а, колегите Мария Грапини. Микрофон за оратора, моля. Ще се погрижим за микрофоните. Сега заповядайте. Мерси, мадам комисар. Благодаря, госпожо еврокомисар. Съм Много се радвам, че е, участвате в е, дискусията с нас тук е, днес. Е, желаем ви много успех в е, съвета. Вашата страна всъщност е председател на съвета в момента. Желая ви успехи до края на мандата на комисията и на лично на вас. Тъй като а, съм докладчик в сянка по а, киберсигурността, м, работим усилено по тази тема. Завчера имахме а, среща на докладчика с докладчиците в сянка. Следващата седмица започваме а, срещите. А, Знаем, че става дума за едно много сериозно предизвикателство и трябва да се борим срещу увеличаващите се атаки. По отношение на така наречените фейк нюз и незаконното, нелегалното съдържание, трябва да кажа, че не съм сигурна, че ще сте в състояние да намерите решение. Нека да бъдем реалисти. Става дума за деликатна материя. Ние желаем свобода на изразяване за всички граждани но когато, да кажем, сме приемали резолюция, резолюция относно невярната информация, така наречените фейк нюз, хората ме питат откъде можете да знаете кой е източника и какво можете да направите. Да, действително ще бъде изключително е, трудно да се проследи, така да се каже, тази е, дезинформация и да се стигне до е, реалния е, източник. Същевременно осъзнаваме колко деструктивна е ролята е, и въздействието на тези фейк нюс, е, които могат да се отразят е, е много негативно, разрушително и на семейства, и на предприятия, и на обществено мнение. Е, да формират така, мирогледа дори на хора в посока, например, евроскептицизъм. Много се надяваме, че на 7 март ще можете да отправите и на 8 март едно ясно послание към жените предприемачи в Европа. Доколкото разбирам, на 7 март е, вие планирате едно такова специално послание към жените предприемачи. Е, онлайн е, продажбите са много важни. Естествено, желаем да подкрепим вашите намерения за насърчаване на трансграничната търговия по този начин, но очакваме с интерес и някои допълнения. Благодаря. Госпожо комисар, това е много интересно. Много интересно е, е, е всичко, което казахте във връзка с вашата работна програма. Има някои точки, е, които са особено важни за нас, да кажем P2B, платформа е, е, към, за отношенията с бизнеса. Имаше известно забавяне от, е, е, поради е, причини, които не са ни съвсем ясни. Питам защо се забави. Трябваше през януари всъщност да публикувате това предложение. Имаме все още време до март-април другата година, но става дума действително за големи е, различия в е, цифровата сфера. Използват се тези различия. Е, трябва да обърнем внимание най-вече на защитата на потребителите и на малките и средните предприятия в Европа. Амазон, Google нанасят щети на малките и средните предприятия и би трябвало да се погрижим това да не се случва вече. Има е, моменти, които не са ясни за е, потребителите. Е, коя верига, в крайна сметка, за какво отговаря? Е, както по отношение на е, авторите на съдържание, е, понякога е, не е съвсем ясно как, какви е, точно е, са е, договорените условия, как, какъв е договора за доставяне как трябва да се осъществява този договор. Apple и Google обаче не преговарят с, с, държавни и обществени органи в Европейския съюз относно договорните условия. И това е, е един въпрос, който ние бихме желали да проучим много щателно тук в Европейския парламент. Още нещо Имам въпроси по една инициатива във връзка с алгоритмите. Инициативата бе на нашата комисия. Как бихме могли в по-голяма степен да използваме алгоритмите? Става дума и за обществени поръчки в този случай. За съжаление, в е, сферата на обществените поръчки знаем, че е, цената все още е, е решаващият критерий, а не качеството, а не екологични критерии или други. Как точно бихме могли съвсем точно да изясним отделните критерии, условията, които би трябвало да се спазват? Европейския парламент е, би желал да е, работи по тази тема. Има доклад по собствена инициатива, е, така че бихте могли да ни кажете нещо повече по този въпрос. Как изглежда и оценката на въздействието? И как бихме могли, освен това, да използваме оценката на въздействие във връзка с платформата за отношенията с бизнеса? Благодаря ви във всеки случай за работата. Благодаря, Лиза. Сега ще дам възможност на комисаря да отговори на зададените въпроси. След това ще имате възможност и за втори кръг. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за е, всички тези многобройни въпроси. Благодаря за насърчителното послание, че да продължим да работим по, по въпросите, които трябва да приключим. За нас това е много насърчително, защото това е огромно желание да приключим огромен брой инициативи по, в рамките на мандата. Ще започна към въпросите. Въпросите за платформите, разбира се, заемат централно значение и ще го съчетая с други въпроси. Вече казах, за нас е изключително важно от една страна да е, отчетем оценката на въздействието. Да, винаги е така, с което отговарям въп... на въпроса за забавенето. Индикативните срокове беше до края на 2017 година, но взехме, положихме усилия да отчетем и резултатите от оценките във въздействието. Беше подчертано за е, така наречените отношения B2B B2B, бизнес to бизнес. Въпроса е, е това, това са, да става въпрос, въпрос за, не за някакво бреме, което ще бъде а, е, огромно за, е, и непосилно за малките фирми. За това за нас е много важно да работим и за малките платформи. А, аз продължавам да вярвам в бъдещите големи европейски постижения. Да, сега имаме само 4% от платформите, но мисля, че заедно трябва да работим за условия за разрастване в бизнеса. Ще привлека вниманието към един, според мен, нов елемент, който искам да споделя. Работим за създаване на Европейска обсерватория за платформите. Обсерватория или Център за мониторинг и наблюдение, която ще даде даде възможност да следи какво става там, кой спазва правилата, кой не ги спазва и трябва да намерим начин да взаимодействие и тук ще разчитам и на парламента за бъдещите ни действия. Е, поддържам тази идея. Това е изключително важно за киберсигурността сега. Господин Данти, напълно съм съгласна с вас. Днес трябва да следим първо механизмът, предложен от нас, прословутия блупринт, европейския механизъм за борба с мащабни атаки. Той трябва да бъде възприят от държавите членки и различните институции. Трябва да пристъпим към реализация на изводите, които направихме само преди няколко години по повод конкретни случаи. Е, трябва да имаме механизъм за координация. Това е важно, но нека не забравяме директивата НИЦА, която бе първия законодателен акт там се пише, че Центъра за бързо реагиране трябва да работи денонощно, а това не е така в много държави членки. Не, не губя от поглед тези неща. Продължаваме контактите с държавите членки, но сте напълно прави. Няма време за губене. Трябва да напреднем бързо. Относно средствата за контрол на сертификационните дейности, това това е изключително труден и деликатен въпрос. Но искам да ви обърна внимание, че в нашето предложение ние сме поставили сертификацията на доброволен принцип. Ще тръгнем от тук. Ще оставим вратите отворени за задължителни мерки по сертифицирането, но държавите, бизнеса трябва да решат кои да бъдат задължителните сертификати. Тоест трябва трябва да решим какво искаме да контролираме. Това в момента не можем да сторим. За останалите неща в регламента е казано. Имаме ЕНИСА, която отначало ще проведе консултации с всички заинтересовани, но също така ще следи за изпълнението в координация с нас. Искам да обърна внимание на друг един елемент. В момента ЕНИСА де ще работи вече не две години, а всяка година с държавите членки, като проведе учение за атака това е подход, който трябва много по-бързо да ни покаже какво е наистина необходимо. Е, този въпрос е изключително труден, труден изключително деликатен, но продължавам. Ви обещавам, че ще работим по него. И в този ред на мисли, нека да кажа, че продължаваме дебата с държавите членки, за да се разпръснат е, тези недоразумения, че с нашите предложения за сертификати ще отменим националните сертификати. Това не е вярно. Идеята е да имаме шанс за европейски сертификати, които ще улеснят живота на гражданите, защото ние ще заложим съответно критерии за нивото на безопасност на продуктите и едновременно с това ще намалим административните и финансовите разходи. Това може единствено да облегчи данните. Е, в момента цените на сертификатите е, е, е цената е много различна между отраслите, между фирмите, между 150 и 400 хиляди е, евро, както виждате. Твърдо съм убедена, че трябва да продължим да предлагаме идеи и активно да обсъждаме въпроса с държавите членки с цел да разсеем и недоразуменията. Малко ще се спра на фейк нюс, защото нямах възможност да споделя по подробна информация по този въпрос. Това в момента е темата, по която работя изключително изключително сериозно. Тази сутрин се срещнах с групата по цифрови въпроси. Имаме и стратегическа група на държавите членки. Къде сме ние? На 13 ноември започнахме публични консултации до 23 февруари, до този петък. За мен е важно. Ние ще следим в рамките на обществените консултации да има въпроси към гражданите и въпроси, които ще позволят на експертите да навлязат в детайли. Второ, обявих създаване на експертна група на високо ниво. Е, до един месец ще получим е, над 300 кандидатури, ще изберем 39 експерти. През януари и февруари се проведоха заседания. Следващото заседание пряко предстои. Аз лично участвам в тази експертна група. Това, което направихме до сега е да се подразделим на подгрупи. За мен това е много важно, за да имаме приобщаваща процедура. Всички заинтересовани да могат да участват. Ние работим по определенията и искам да ви кажа, че там са най-бурните дебати. Имаме и група, която работи по платформите и социалните медии, за печатните медии, за радио и телевизионното разпръскване, гражданското общество, академичните е, среди и изследователите и журналистите. Е, работата е, е наистина много изненадваща. Искам да, да кажа какви са дебатите между платформите и печатните медии. На 15 март ще излезе доклада ни ще бъде обнародван за 25 април. Очакваме да излезем с, с, с е, е, по, по приключването на доклада. Очаквам вашето мнение. Три са моментите. Първо, определение. Второ, добри практики. Да видим кои са различните притеснения и трето да очертаем общи мерки. Искрено вярвам, че това е цел, която не бива да губим от поглед и да имаме смелостта за общ подход, защото лъжливите новини не спират през границите предвид економическото положение, предстоящите европейски избори. Въпросът е много важен. Четири са водени водещите компоненти общаване. прозрачно за мен това е за мен много важно. Ние трябва да знаем, ако щете, и за паричните потоци в тази област. След това достоверността на информацията, дали ще засилим проверката на фактите, но ние трябва да дадем на гражданите, на потребителите средство да проверяват достоверността на информацията. Трето, разнообразие на информация и е, общото приобщаване, което трябва да бъде уредено, ако работим всички заедно. Разчитаме на Евробарометър. Ще бъде важно да видим доколко гражданите намират това за интересно. И последно за лъжливите новини казах на експерти, че това, което искам Искам нови решения, конкретни решения. За това се разбрахме. Искам да видя от една страна краткосрочни мерки, трябва да действаме бързо и дългосрочни мерки. Има примери. Образуването на по медийните въпроси, знаменитото медия, медийната грамотност. Е, по този въпрос трябва да работим, но се нуждаем и от по-краткосрочни мерки. Е, е, това явление няма да изчезне, но и ще има граждани, които вярват, но ние можем да ограничим обема на това явление, предоставяйки альтернативи и критерии за качество. И последното, на което искам да се спра, е, е, е, е въпросите за данъчното облагане в цифровата област. Говорим много активно с господин Московиси по тези тези въпроси. За моя екип е радост да работим заедно с него. През март очаквайте е, документи от нас. Е, знаете, че е трудно да се определя стойностите, но благодарение на новите технологии се надяваме, че ще отбележим напредък, но внимателно следим този въпрос и това е отр... Е, и абсолютно наложително, според мен, да се стигне до решение. И накрая за алгоритмите. Благодаря на Европейския парламент е, за пилотния проект е, този проект продължава в рамките на тази година и това е нещо, което тревожи и нас. За да можем да предложим алгоритми, ние трябва да сме добре запознати, а ние не сме запознати с тях. Така че работата ще продължи и разбира се, аз ще информирам парламента при необходимост за напредъка. Ще спра до тук. Е, е, чух думата е, жени в новите технологии. Държа да кажа, че това е много важен за мен въпрос и смятам да изляза с да предложение за стратегия за мястото на жените в новите технологии. За първи път от 2013 година имаме данни и тенденцията е по-скоро отрицателна. По-скоро дори забелязваме спад на участието. Трябва да работим по-целенасочено и може би да споделя последната си инициатива. под насловата няма ли жени, няма панел. така че има редица случаи, когато аз съм единствената жена във форуми и президиуми мисля, че трябва да отправим по-ясно послание, да кажем и на организаторите, да, е, познание, авторитет, да, но навсякъде и в цифровата област има брез, през, прекрасни жени и аз искам да ги видя в подиума на дискусиите, на които се обсъждат стратегически въпроси председателката. Благодаря за изчерпателните и ясни отговори за въпроси, които ангажират гражданите и поздравления за инициативата No Women, No Panel. Сега ще продължим с изказванията и ще дам думата на Мортен Лъкегард. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, че е, сте тук. Малко закъснях и се боя, че може да се наложи да повторите част от е, отговорите си заради въпроса, който ще ви задам. Голям е проблемът с е, фалшивите новини. Говоря от името на групата АЛДЕ. Знаете, че ние вече имаме разработена политика, тя е отразена в документа, който сме подготвили. Много силно ангажирани сме по темата и затова сме ви благодарни, че и вие сте толкова съпричастни към тази област. Говорихте за инициативите. Според мен експертната група работи чудесно до сега и единственият ми въпрос към вас е следният. Толкова много говорим за големите платформи, няма да повтарям казаното от колегите, имате пълната ни подкрепа. Но една от другите групи говори за традиционните медии. Това, медии. Това са печатните медии, излъчвателните организации. Може ли няколко думи да добавите по този въпрос? Да споделите вашите мисли? Ние трябва да подкрепим и традиционните медии при разработването на нови е, инструменти. В Дания имаме много добри е, традиции на обществените медии. Обществената телевизия може да даде много отговори на въпросите, които си задаваме в тази борба. Благодаря. Благодаря ти, Мортен. Сега е, давам думата на е, Ружа. Благодаря госпожо, Еврокомисар. Благодаря за посещението ти при нас, драга Мария. Мисля, че е, ти работиш по важни въпроси, но днес добихме представа за... Е, е, и говорим основно за фалшивите новини. Това е една тема, която наистина доминира в дебата, защото нещата започват да е, завладяват на политическите живот в Европа. Както каза Никола Данти, е, повечето от тези новини са насочени срещу Европа, срещу нашата общност и това трябва да бъде още един мотив да гледаме на нещата много сериозно и много се радвам да чуя, че комисията има експертна група и ще очакваме вашия доклад на 15 марта. Ние имаме работа работна група, която се нарича един цифров е, е, е, пазар и на 29 марта имаме следобедно заседание. Би било подходящ момент, госпожо Еврокомисар, да дойдете и да представите вашата работа. Това са интересни и практически ориентирани среща. Благодаря, че споменахте геоблокинга. Ние подписахме този документ с съвета е, този месец. Това, това, което исках да кажа, че, както всички добре знаем, комисията и парламента е, искаха да включат това досие не аудиовизуалното съдържание, е, което се оказа невъзможно, защото съвета не прие. Но ние след две години имаме преразглеждане. И това, което искам да подскажа и да ви помоля от сега, да продължите наистина отблизо да следите развитието на нещата, за да можем да направим след две години добро преразглеждане. Ще бъде изключително трудно и, и съм убедена, че трябва да започнем от днес с подготовката. Досието е много сложно и не по-малко важно и не по-малко очаквано от европейските граждани. Благодаря, благодаря, Ружа. Сега ще взема думата аз. Uh, благодаря много за а, подкрепата за работата ни по защитата на личните данни. Много се радвам, че работим ръка за ръка. Имахме първата среща с докладчиците в Сянка. Следващата седмица продължаваме Възнамерявам да информирам българското председателство и към лятото да започнем преговорите с тях. Много се радвам, че посочихте намаляването на броя на ограниченията и принципа на съразмерност при гарантирането на обществената сигурност, както и саморегулирането по въпроса за преносимостта, както и значението на общия регламент за защита на данните. Аз мисля, че всички те се допълват взаимно. Опитваме се да внесем повече яснота в тази област, за да дадем едни ясни, прости и изпълними правила в регламента. Няколко думи по а, триалозите. Знаете, много се тревожа за а, регламента за личната неприкосновеност в електронната сфера. Вече е много небалансирано предложението. Много е важен въпросът за защитата на, личната, на личните данни, на неприкосновеността на личната сфера, но иновациите, новосъздадените предприятия, развитието на цифровите технологии се спират от предложенията, които са направени. Има ограничения за бисквитките и много други. Не е ясна привръзката с, генера... с общия регламент за защита на данните – мисля, че ако текстът остане в сегашния си вид, той ще има крайно неблагоприятно въздействие върху цифровия единен пазар и цифровата економика като цяло. Не зная дали бихте искали да се намесите, за да е, се уравновеси малко това предложение, което има толкова голямо значение за новаторството и конкурентно способността в Европа. На второ място, вие посочихте проблемите с незаконното съдържание. Е, големия проблем, по който работя, е закрилата на децата в е, интернет е, с колегите работим по директивата за аудиовизуалните медийни услуги. За съжаление, не мина предложението, което беше дадено за защита на правата на човека най-общо и по-конкретно на уязвимите потребители с пряк, агресивен маркетинг и реклама на на стоки и храни, които са богати на мазнини, сол и други вредни е, вещества. Много по-трудно е а, е, да се приложи това правило, когато а, е, имаме аудиовизуални услуги по а, заявка и въпреки всичко а, може да се работи по въпроса. Благодаря, давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на първо място господин Лекегар за подкрепата и за общата работа относно невярната фалшива информация. Ще продължим по този път. Поставяте въпроса за традиционните медии. Е, разбира се, че не ги забравяме. Аз тук ще разгранича от една страна законодателните инициативи и незаконодателните инициативи, но също така и ролята на държавите членки. Трябва да продължим да напомням, че става дума за споделена отговорност, е, как както за медиите, но и държавата има своя роля за законодателните инициативи. Знаете, че и в момента са в ход преговори по важни досиета. Член 11 относно авторското право с правата на издателствата и издателите. Ние е, наистина трябва да отчитаме новите реалности. Имаме и незаконодателни инициативи. Три про... пилотни проекта от парламента. Мисля, че беше около 2 милиона и 200 хиляди евро бюджета подкрепа на разследващата журналистика, е, обмен на добри практики. Преди малко говорихме, че е, сутринта говорихме, че има журналистически школи, които и е, факултети, които не са в крак с новите технологии услуги и нещо по-конкретно може би е важно да подпомогнем журналистите, които използват езици на малцинствата, защото това също е аспект, който не забравяме. За мен това са отговорите. Не забравяме. В групата на високо ниво ще се работи по този въпрос. Както казах, аз присъствах на такива дебати между медиите и социалните платформи дори самото усещане да не си регулиран по, същия, по един и същи начин поражда много ам, полемика, но говорим за равни шансове, равна отговорност за в подкрепа на качествената журналистика. Благодаря на първо място за идеята, госпожо Тун, за по отношение на фалшивите новини. Аз за това говоря за европейски подход, защото така наречените фейк нюс ни атакуват от всякъде. става става дума за политическо и, соци... и социално измерение с силни отрицателни последствия. Е, искам просто да проверя програмата си, ако мога на 29 е, март да присъствам, но както вече казах, след като излезе <clears throat> нашето съобщение, оставам на ваше разположение. За геоблокинга напълно съм съгласна с вас и няма да забравя. Зная, че преговорите не са лесни, знам, че има различни интереси и страни, но и това преразглеждане ще предполага максимум информация за постигане на добри условия в услуга на гражданите, защото е, най-ценното от това, което казвате, е да има конкретни шансове за гражданите да видят и да пипнат, така да се каже, преимуществата на цифровото общество. Говорим за конкретни резултати. Госпожо докладчик, за неличните данни и тяхното движение. Благодаря наистина за огромната работа, която която вършите. За нас това е много важно послание. Вие казахте, да, говор... Е, имаме регламента GDPR, но няма никаква причина да не освободим този потенциал е, за нашите предприятия, за новите стартъпи, за е, и privacy да, съгласна съм, за, че колко е важно равновесието. Благодаря на парламента. Ще продължа да работя с българското председателство. Те са много амбициозни. Тяхното желание е да се стигне до общ подход в съвета. Това е моето желание така че вече обсъждаме наличното предложение. Ако не подготвим отговори, ние трябва да знаем какви са конкретните теми, по които да помислим и имаме една инициатива заедно с госпожа Юрова и вице-президента. Поканихме най-голямата платформа за участници с заинтересованите и ще говорим с тях. Има много много недоразумения, много а, образователна работа се изисква и трябва да развием нови идеи, дали за браузерите, за така наречените геймкипери и така нататък. Това са важни въпроси. Да, не сте съгласни. Е, кажете ни с какво не сте съгласни, за да го обсъдим. И накрая, директивата за аудиовизуалните средства и медиите. Аз участвам в а, е, медиите, мислят с понеделник, следващата седмица, шесто, седмо подсказват ми тук. А, е, а, заседание. Въпроса за защита на децата е от решаващо значение на нас. Тук трябва да видим какво още да направим защита на личните данни, защото не, отрицателните измерения като а, рекламата може да изиграят лоша роля. Така че нека в конструктивен дух да продължим да работим и това е част от досие, което аз искрено искам да приключим преди юни тази година. Благодаря. Аз мисля, че овациите е, са много показателни сами по себе си. Благодаря много за диалога. Благодаря за много изчерпателните отговори. Не пропуснахте нито един въпрос. това приключваме структурирания диалог. Пък и е, заседанието ни за днес. Напомням ви, че следващото ни заседание е, е на 21 е, марта е, от 9 часа сутринта.